заема длъжност, която да е несъвместима с работата му като депутат. Гръцките е, власти е, ми е, предадоха искане за снемане на имунитета на, е, на господин Спирус е, е Даниели. С този въпрос ще се занимава Комисията по правни въпроси на заседание от 17 декември 2002 година. Са проверени мандатите на кандидатите съгласно член 3 или не 4. Тези мандати са е, обявени за валидни. Това се отнася на госпожа Жустина Витус. Скайте и госпожа Моника Панайотова с действие от 6 декември 2000.